Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Euh, tous les collègues. Добро утро! Не всички колеги са тук. Е, разбирам европейската... Е, разбирам, че основните е, сили, най-видните представители на Европейската народна партия са в Палермо. Това отсъствие улеснява вота, без съмнение. Но нямаме много за гласуване. Дневният ред не е твърде натоварен, така че ще се постараем да му да поработим ефективно и ще се опитаме да приключим по-експедитивно, за да можем да проведем заседанието на координаторите, за да можем да се възползваме от присъствието на преводачите до 12.30. Първа точка в дневния ред. Някои промени. Точка 9. Становището на господин Абат се отлага Пожелание aujourd'hui. докладчика за 23 и 24 май. Е, point... Колегата не е Точки 10 и 11, докладите на Юта Халка бяха разгледани на заседанието в понеделник. Сроковете за внасяне на изменения е 16 май 12 часа на обяд, като гласуването ще бъде на 15 юни. Що се отнася до седма точка, становището на господин Хаглунд за зелената книга, по искане на председателя ви предлагам да я отложим за следващото заседание. От друга страна има едно друго становище на господин Хагунт, по което той ще направи изложение. той, всъщност, това е неговото желание. Ако няма други забележки по дневния ред, господин Раймер Бьоге избра да бъде в Брюксел, а не в Палермо. Така, приемаме дневния ред. По съобщенията на председателя. По отношение на езиците, както знаете, нашето заседание се предава на живо по интернет. Предлагам ви веднага да преминем към трета точка. Бюджет за 2012 година, мандат за тристранната среща във връзка с проекто бюджет за 2012 година. Франческа Балцани е предложила становище и, и представям и ме давам възможност да представи своя проект. Благодаря, господин председател. На 20 април комисара Левандовски излезе с едно представяне на предложение за бюджет, изготвено от Европейската комисия. Всъщност това предложение идва в един много сложен момент, тъй като 20 април беше дата преди нашите вакансии, преди да има дълга почивка в парламента. Така че, заедно с усилената работа на нашия секретарят, на които благодаря, трябваше да работим по този доклад, без да можем да се срещнем с голяма част от политическите групи и някои колеги. Затова днес ми се иска най-вече да подчертая, че настоящият документ е напълно отворен към абсолютно всички идеи, които ще дадат от колегите по групите и по този начин той може да бъде наистина обогатен. Става дума за един мандат, т.е. за конкретни определения, свързани с преговори. Липсва обаче окончателната част, в която се обобщава какви са нашите основни приоритети и линии, записани в един по-лаконичен вид. Та, тази основна част, този синтез, бих искала да се основава най-вече на идеите, които ще дадат колегите. Така че след като започне обмяната на мнения и си обменим също така и предложения за изменения, се надявам всичко това да бъде написано през месец май. Надявам се тази окончателна част, която, както казаха, е отворена за всякакви идеи, да бъде синтетична, ефикасна и да бъде окончателният текст на мандата. Казвайки всичко това, искам да кажа и няколко думи за най-важните моменти, според мен. Един основен момент, който държа да подчертая и който ми се струва от голямо значение, е, че Европейската комисия подчертава изключително много а, с това, че този бюджет работи за постигане на целите Европа 2020 година, което всъщност беше и нашето искане да се постигне точно едно такова насочване към тази, а, тази стратегия. А, мисля обаче, че е необходимо да се даде известна прозрачност на съответните цифри за постигането на тази стратегия. Сами по себе си те не казват много. Дали сме насоки за бюджета 2012 година и ние като парламент, като че ли не бяхме споменали многократно цялата стратегия Европа 2020, само определени заложени цели в нея и най-вече по отношение на ръста, економическия ръст, новите технологии, малките и средни предприятия, защото при тях е изключително важно да се премери участието на бюджета за постигане на целите 2020 година. Подчертава се също така, че голямата част от увеличенията са свързани с някои изненадващи моменти по отношение най-вече рубрика 3А, са свързани не само с стратегически увеличения, които са решени, базирани на политически решения, а се основават на естественото функциониране на програмата, която установихме още в началото на периода до 2013 година. Затова голямата част от избора, който трябва да направим, трябва да бъде добре обмислен и да започнем наистина да мислим къде можем да насочим фокуса, който да бъде наистина стратегически и да можем да доразработим и програмата, която сме фиксирали отдавна, програмата 2007-2013. Още нещо, което не бива да се забравя е инфлацията. Инфлацията е 2,7%, който по много силен начин оказва своето въздействие по отношение на плащанията и поетите задължения. Увеличението с 3,7% на поетите задължения, като е включено с 2,7% като лихва, води до 1,7%. За това всъщност когато вземем предвид увеличението на инфлацията, трябва да, да преизчислим нещата. От друга страна, що се отнася до плащанията, едни и други цифри, 80% от бюджета са, се управляват с държавите членки. Плащанията всъщност не са само основен елемент за ефикасното изпълнение на европейските програми, но и видяхме, че това е единствения инструмент за намаляване на а, различните стойности, записани в документите, които ще одобрим. Затова си мисля, че комисията най-вероятно обърнала внимание най-вече върху оценките, които са предоставили държавите членки по отношение на плащанията. Затова нивото на плащанията още от сега трябва да бъде готов и по никакъв начин да не допускаме намаляване на тези плащания, защото трябва съвсем сериозно да се приеме изпълнението на същия този бюджет. по отношение прегледа на бюджета не сам по себе си, като бюджет за 2012 година, в разглеждането му в един по-широк контекст на финансовата програма, т.е. включването на всички политически импликации, които съдържа, които съдържа той, трябва да се опитаме да изразим онова, което съм описала да, опитала да запиша в 16, 17 и 18 параграф. Защото ако разгледаме увеличенията, които са записани и се опитаме да ги констекст, актуализираме в финансовата перспектива, ще видим, че голямата част от стратегическите ни разходи, например Седма рамкова програма, 2020, Марко Поло, Галилей, всички тези е, програми всъщност като бюджетни кредити са записани в бюджета за 2013 година. А други, които също са важни, като например транспортните мрежи, енергийните мрежи, еразъм и учене през целия живот – нарастват с много малки темпове, дори въобще не достигат до тези 5% ръст, които са записани в 37-ми член на междуинституционалното споразумение. Така че голямата част от ръста, който бе деклариран от комисията по първи ред или първа рубрика, а, с 8% на плащанията, е свързан с чисто математически изчисления с тези, а, тази обща сума, която отива за ИТЕР които са 750 милиона. Така че 100 милиона отиват в седма рамкова програма, там има още 64 и се образува цялата сума. Това е изключително деликатно от политическа гледна точка, защото заедно с спорта и с новите енергийни компетенции ние имаме и нови задължения. Там трябва да се намесваме и да се е, преодоляват големите предизвикателства. Затова беше много важно да се зададат е, повече средства за автономията на енергийните ни доставки. Освен това, имаме и ТРЕА, където има а, е, различни а, бюджетни редове, свързани с иммиграция. Е, те растат значително, но те насочени към конкретни мерки, свързани с спешни е, порядъци на разходи. Става дума е, най-вече за разходи по програмата до 2013 година. Фонда за бежанците не нараства с нито 1%, а щеше да бъде добре това да стане, защото по този начин можехме да отговорим на спешните нужди на Средиземноморието, както а, и финансирането на Фронтекс. Както казах по 3Б, за съжаление не са предвидени линии за финансиране на спорт, което е една нова компетентност, която имаме и това задължително искам да го подчертая. А по 4, рубрика 4, освен този двоен марш, който, който разполагаме, който е двоен в сравнение с това, което първоначално бе записано в финансовата програма, възниква един риск който е свързан с различни спестявания от други програми, европейски програми. А, между другото, тази рубрика е много деликатна, защото имаме много предизвикателства пред демокрацията в Средиземноморието и мисля, че бихме могли по този начин да покажем каква е нашата политическа линия и от сега нататък и особено година да покажем ясната си позиция. Пета заглавка или рубрика, нещо, което още миналата година обсъдихме, трябва да се има предвид, че Оперативността на програмите много зависи и от самите спестявания по програмите. Те са свързани най-вече с административни разходи, но пък а, могат да доведат а, до урязване на оперативните разходи на програмите, което пък води до по-ниска продуктивност в първата дискусия на 20 април имаше едно, един такъв призив да се обърне внимание също така на европейските училища. След това трябва да се внимава с опазване на прозрачността и да кажем, че трябва да има економии, но не бива да се спестява от стратегически разходи и всъщност не бива да по някакъв начин да урязваме стратегическите си цели. Благодаря, Франческа, за писмения доклад и за много ясното изложение. Господин Бокруш е първият, който поиска думата. Благодаря, господин председател. аз имам някои възражения срещу доклада от гледна точка на съществото, от стратегическа и тактическа гледна точка. От стратегическа гледна точка. Мисля, че трябва да отчетем това, че става дума за сериозен пробив от страна на комисията. Те предлагат нарастване на бюджета с 4,9%. Напълно съм съгласен с много от изразените становища на Франческа, а именно и политическите приоритети на парламента, економическите приоритети на комисията не са достатъчно отразени в цифрите и бюджетната структура на това, което е предложено от Европейската комисия. Така или иначе, ние не можем при всички случаи да изразяваме съжаление, че няма по-голям растеж. В целия документ забелязваме много случаи на регрес. На няколко пъти ние изразяваме съжаление, че няма повече нарастване, няма нито едно изречение, в което да казваме да съкратим още. През декември ще бъдем много доволни, ако има нарастване с 4,9%. Няма да има такова увеличение. Мога да ви уверя всички, че декември месец ние ще бъдем доволни на 3%, защото това на това е решен Европейския съвет. Може да бъде и по-малко, ако някои от правителствата наделеят. Що се отнася до аргументацията, тя е доста непоследователна. Точка 5. Да се обосновава, че няма смисъл да се съкръщава европейския бюджет, тъй като това не е свързано, тъй като няма връзка с съвкупния дълг на държавите членки, е, не е последователно. Няма никаква връзка между двете неща. Трябва да бъдем предпазливи във всички бюджети, не заради размера, а заради отговорността, която носим пред данакоплаците по отношение на начина по който се изразходват техните средства. Така че да твърдим, че няма да съкрещаваме, тъй като нивото е много ниско в сравнение с общия дълг, не е никак убедително. Всъщност, тъкмо обратното, тогава, когато дългът е толкова голям, в националните бюджети и в обществените сектори на държавите членки. И ето още една причина, поради която да бъдем предпазливи, да огледаме внимателно всеки един ред. Понякога можем да предложим увеличения, както каза Франческа, но пък има е, функции, в които трябва да се предложат съкрещения. Аз не виждам такива. И накрая от тактическа гледна точка, ако вземете предвид а, полуките и от а, и опита от преговорите миналата година, всички помните, че беше много трудно. И резултатът беше почти трагичен при цялото ми уважение към всички, в това число и Белгийското председателство. Не смятам, че тази година ще бъде по-лесно. В наш интерес е Европейската комисия да бъде на наша страна, не на съвета, а не на страната на съвета. С този документ ние ще отблъснем комисията. Благодаря. Горан Ферми, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Франческа Балцани. Аз мисля, че тя е изготвила един много конструктивен доклад. На господин Бокруш да погледнем реалността. През годините бюджета на Европейския съюз намалява като част от економиката, въпреки че самите държави членки налагат много нови задачи на бюджета – аз не смятам, че Лаш Бокруш отразява точно действителността. Всъщност ние успяхме да вместим редица програми и проекти в, едни, в рамките на едни и същи тавани, с което всъщност спестяваме доста средства. Аз мисля, че Европейската комисия е предприела много предпазлив подход. Те предлагат увеличение от 4,9%, но политическите решения, които взехме по някои програми, всъщност трябваше да отидат по-далеч, тъй като ние имаме политически ангажименти. Поели сме ангажименти не само към държавите членки, но и към регионите, местните власти – и различни важни части на европейската економика. Съкръщение в допълнение към предлаганите от Европейската комисия няма да бъде полезно за държавите членки или поне не за всички, ще бъде полезно за някои, но повечето ще пострадат, ако съкратим допълнително, тъй като те дават своя конструктивен принос към европейския бюджет. Аз мисля, че ние можем да подобрим качеството на разходите но да не забравяме, че всъщност ние даваме своя принос към възстановяването и всъщност това е основната теза на Франческа Балцани. Ето защо трябва да окажем натиск върху съвета, за да поемат предизвикателството. Те добавиха няколко задачи. Стратегията 2020, всички потребности, свързани с Лисабонския договор. Какво искат от нас? Ние имаме нужда от стратегически дебат по приоритетите и ролята на европейския бюджет за економическото възстановяване. Аз мисля, че ние можем да играем важна и конструктивна роля. И всъщност ето тук ние трябва да развиваме своята стратегия. Освен това, основното им притеснение е в функция 4. Всички ние сме съгласни, че имаме много нови потребности в областта на политиката за съседство и Южното Средземноморие. Знаем, че Европейска комисия ще излезе с нови предложения, изменящо писмо и така нататък. Но те вече предлагат да финансираме част от тези приоритети, като съкратим програмата за развитие, като съкратим присъединителните програми. Аз това аз не съм съгласен. Това са, за нас това са важни политически приоритети и не смятам, че трябва да ограничаваме възможностите си да дадем своя принос към целите на хилядолетието за развитие, разширяването на Европейския съюз и по този начин да се финансират новите приоритети в Средиземноморието. Не така трябва, не това е пътя по който трябва да вървим те се обосновават като с ниското освояване в споразумението за економическо партньорство и развитие. Това е вярно, но не съкръщенията са решението. Ние трябва да подобрим изпълнението. Аз някой се притеснявам от някои съкръщенията в функция 5, защото ако съкратим там, ще пострада изпълнението. Ние имаме нужда от служители, за да подобрим изпълнението. Това е ясно. Мисля, че трябва, можем да бъдем по-ефективни, но нека да сме наясно със своите приоритети. Аз мисля, че а, това е кратко, че това е късоглед подход, като се съкръщават някои програми в интерес на Средземноморието. Докладът на Франческа е много добър, но трябва да добавим някои точки към края. Този доклад има двояка задача. От една страна определене на приоритети и така нататък, но също така това е мандат за тристранната среща. И ние трябва да видим какво можем да постигнем на тази тристранна среща. Обикновено тристранната среща през юли не е много конструктивна, не постигаме кой знае колко. С изключение, разбира се, на случаите, когато аз бях докладчик през 2003 година, кой, когато трябваше да решим множество въпроси. Но това беше само един случай. Така че ня... нека да набележим няколко задачи, по които да постигнем поне някакъв напредък по време на тристранната среща през юли. Благодаря, Горен. Следователно, целта ни е да бъдем максимално ефективни и резултатни по време на тристранната среща в не по-малка степен, отколкото през 2003 година господин Хагунт от либералите. Благодаря ви, председателю. Първо, всички искаме да не се окажем в същото положение, в което бяхме миналата година през декември. Затова трябва да внимаваме какво записваме в тези документи. Най-общо казано, голямата част от документа, който изпрати докладчика е отличен. Искам да й благодаря а, за разработения документ. Добре е да видим какви сигнали даваме със своите документи, на какво настояваме, особено имайки предвид това, което ни се случи през декември миналата година. Затова трябва да постигнем един баланс между това, което каза господин Бокруш и това, което преследва докладчика, защото ако не успеем да го направим и на базата на реакциите на някои държави членки и на комисията преди Великден, то е ясно, че няма да бъде лесна ситуацията и ще е по-добре да го избегнем. В същото време не бива да забравяме, че водим и други преговори. Мислих си да задам въпрос на Франческа, който е свързан с 60-та точка. 2,7%. Евростат ли го е преценил това и въобще на какво се основава тази цифра? Защото ако не са точни тези цифри, това ще окаже въздействие върху а, цялата хипотеза, която сме изградили тук. По 12-та точка аз приветствам факта, че Европейската комисия се опитва да търси негативни приоритети което е негативен термин сам по себе си, защото говорим за преразпределение, нормална е процедурата за преразпределение в финансовото планиране. Човек винаги го прави. Вместо да иска първо пари, първо се опитва да преразпредели средствата, които има. Това го правим и в комисията СОРЕ, Там се опитваме също да преразпределяме средства. Комисията а, явно също трябва да се опита да го направи. От това, което каза Гьоран, също така, си мисля, че явно ще има и определени преразпределения, които групите явно няма много да одобрят. Разбирам това, което каза Гьоран, но не мисля, че трябва да отказваме движението на средства между пера като идея. 17 точка говорихме за тази гъвкавост, 5% гъвкавост. Имаме ли някакви цифри за цялата многогодишна финансова рамка? Тоест тези 5% в економическо измерение колко би означавали? Това ще бъде много интересна информация, ако я имаме, като се има предвид преговорите, които наближават. Това е втория ми въпрос. И сега нещо съвсем дребно което ще спомена, когато после стигнем до моето становище след час, програмата ИТЕР. Преди две седмици Европейската комисия представи бюджетни идеи за едната година. И когато погледнем сумите, които са разпределени за научни изследвания, те на първо четене изглеждат чудесни. Но ако извади човек парите, които се използват за финансиране на проблемите, които среща ИТЕР, то тогава се оказва, че не остават средства за научни изследвания в, реален, в реално измерение. Така че на хартия всичко, което е написано, е свързано най-вече с ИТЕР и проблемите, които среща тази програма. Всичко около ИТЕР не ми харесва и затова не ме удовлетворяват тези идеи. Отново като е, стигнем до моето становище, ще говоря по този въпрос, но ми се иска документа да отговаря и на моето становище за Евротом, Евратом. И 20-та точка си мисля също така, която е свързана с а, ИТЕР, трябва да върви в същата посока. Много от средствата ще се върнат в държавите членки, защото не са използвани миналата година. Огромни суми, между другото. Така че бих казал, че Макар, че знам, че има технически обяснения, защо не могат да бъдат използвани за финансиране на програмата ИТЕР, чисто политически това трябва да са средства, които да се използват сега за ИТЕР, а не е, седма рамкова програма да бъде разпердушинена. Ще се върна по-късно до това. Но за ИТЕР трябва да бъдем много строги. Става дума и за финансово планиране от страна на комисията и за това, че те не взимат предвид факта, че многократно сме заявявали, че не приемаме решението, което те искат да наложат за ИТЕР и като че ли няма никакви промени в техните планове. Нищо ново не ни предлагат за финансирането на проблемите на ИТЕР, така че не съм удовлетворен. Но това не е свързано с доклада. Пак казвам, всичко това е по отношение на ИТЕР. Мисля, че можем да намерим обща основа. Малки корекции може би са необходими. Мерси, mon шер колег. Мадам Андреасен. Госпожа Андреасън. Благодаря на докладчика за доклада. Искам да подкрепя казаното от господин Бокрош. Няма да повтарям казаното от него. Смятам, че очакванията му за 3% увеличение все още са много високи, поред мен. Искам да добавя и няколко коментара. Първо, не ми харесва този аргумент за това как се представят нещата. Нямаме риск от това да не изпълним всички задължения, които сме поели. Всъщност, това, което виждаме е, че държавите членки не могат да освояват средствата, които а, са поели. Е, като задължение да освоят. И това е първото, което трябва да обмислим, когато подготвяме бюджета и мисля, че внимание на този въпрос не е обърнато и той е изкривен, драматично изкривен. Второто, което искам да кажа. За мен докладът няма нищо общо с действителността. 53-та точка. Как може докладчика да критикува факта, че Европейската комисия е решила да не включва програма, свързана с спорта? Извинявайте, обаче спорта не е приоритет, особено във времена на криза в Европейския съюз. Така че това е просто един пример. И тръгвайки от него, ще кажа, че отново няма никаква връзка това представяне на бюджета с действителността. Трюпел. Благодаря, Хелга Трюпел. Um, Благодаря, господин председател. Благодаря на Франческа за извършната работа. Нейната оценка е, че при нивото на плащанията, предложено от комисията, увеличено 4,9%, е минималното, което е необходимо, за да се посрещнат поете ангажименти. Знам, че има противоречия между различните групи на парламента. Знаем, познаваме Левандовски, знаем, че той е изключително предпазлив, когато става дума за увеличение на бюджета. И аз мисля, че това отразява факта, че комисията и колегията й е осъзнала, че с оглед на всички ангажименти, ако искаме да направим това, което трябва да направим, всъщност това беше решено между комисията и парламента, тези средства са необходими. И така, че ролята на парламента не е да приеме предложението на съвета за 3%, че и е по-малко, а да обосноваваме проевропейските интереси. Да обосновем какво е необходимо, за да изпълним ангажиментите по политиките, които сме поели. Ето защо Смятам, че трябва да подкрепим Франчески и онези групи в парламента, които настояват за това. Мисля, че би било стратегическа грешка да се върнем на позицията на съвета, защото няма да можем да защитаваме, няма да успеем да защитим своята политика. Няма да можем да защитим това, което искаме да постигнем в интерес на гражданите. Знам, че няма да бъде лесно, но ако се откажем сега, ще допуснем стратегическа грешка. Сега, по отношение на приоритетите. Като представител на групата на зелените, искам да кажа, че не защитавам нивата на плащания, ако не става дума за определени цели. От моя гледна точка това е прехода към устойчивост и социално включване ние сме готови за съкръщение тогава, когато има необосновани суми, например, за селско стопанство. И във всички случаи, в които се харчат средства по начин, който ние не одобряваме. Ние обаче държим на по-добра и по-устойчива политика. Така че, като оценка на предложенията от Франческа, мисля, че тя е включила много положителни цели, цели свързани с стратегията 2020, както и част от идеите ни за климатичните промени, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници. Чак тези подходи биха могли да бъдат подсилени в функция 1Б. Стигам сега до критичните си забележки в съответствие с това, което каза Карл Хагунд. Пълната критика на политиката на комисията, която е за ядрена енергетика за сметка на ориентация към възобновяеми енергийни източници. Според мен това е грешка, небалансиран подход – и благодарение на ИТЕР Европейската комисия ще съкрати неядрените научни програми. Погрешен подход. Като си имам предвид, че ние държим на политика за промени. Ето, ето това е са моите критични бележки към Франческа, но като цяло подкрепям. Благодаря, Хелга. Дерек Воган. Благодаря. Искам да приветствам доклада. Никак не е лесно на докладчицата да състави доклад в трудните финансови условия. Знаем какво предлагат държавите членки, знаем, че много държави членки обръща внимание само на увеличението. Няма съмнение, че някои държави членки ще отидат на тристранната среща с теза в полза на замразяване на бюджета. Някои може би ще приемат 3%, но много малко ще приемат 4,9%. Така че мисля, че ние трябва да обърнем внимание на тактиката, която ще прилагаме доколко сме готови да се борим за тези 4,9%, ако ще се борим как, какви оръжия, с какви инструменти разполагаме, ако ще приемаме съкръщение, да видим кои съкръщения ще приеме, дали тези съкръщения ще бъдат навсякъде или пък да се огледат приоритетите и те да получат повече финансиране и да се съкратят по-маловажни проекти. Аз мисля, че ние трябва да обърнем внимание на приоритетите. Не е приемливо да правим общи съкръщения. Uh, другото, което, на което трябва да обърнем внимание, са, приорит, са самите приоритети. Притесняват ме някои от предложенията на Европейската комисия. Тя предлага 100 милиона съкръщения за Палестина. Огромна грешка. Особено когато има известен напредък в взаимоотношенията между Фатах и Хамас. И ние трябва да подкрепяме мирния процес в Близкия изток, а не да съкръщаваме бюджета. Грешка е също така да не се предвиждат средства за области, които са нова компетенция. На спорта, например, ако ние имаме компетенции и правомощи в областта на спорта, трябва да има съответно финансиране. За сега фин... комисията е финансирала пилотни проекти, те обаче приключват. Тогава, когато получаваме нови правомощия, трябва да получим съответно финансиране. Като парламент, като комисия, ние имаме нужда от цялостна стратегия, от дискусия по приоритетите, за да, за да имаме тактика и стратегия за тристаната среща. Джеймс Елис има думата. Благодаря, господин председателю. Три неща ще спомена. Това, което не чувам в тази дискусия, е една оценка за това къде се намираме, що се отнася а, до общото ни финансиране и това, което се случва в САЩ. В САЩ, например, а, трилиони а, имаме заеми, а, виждате, че трябва да се направят промени а, в техния бюджет, като има предвид и силните позиции на консерваторите. След това вижте какво правят и китайците с еврооблигациите. Така че, нека да видим какво трябва да се направи. Като мислим за 2020 година, трябва да се замислим дали искаме китайците да финансират част от задлъжността ни през 2020 година или пък искаме да възстановим едно добро състояние на нашите финанси или пък а, да се насочим повече към националните бюджети. Така че, в зависимост от това, откъде гледаме, ще видим а, и по различен начин поетите задължения. Много държавите намаляват тези поети задължения, защото нямат а, средства. Ние казваме, ето имаме поети задължения и по всяка една рубрика казваме това са задължения, пред които наистина сме изправени. Така ли е наистина? Аз всъщност мисля, че трябва да приоритизираме. За първи път, поне моят опит е такъв, комисията предлага економии или в определени рубрики. Та, това, което няма тук, са работни документи по основни теми, които да ни подпомогнат като членове на бюджетната комисия. Имайки предвид казаното от Гьорен, трябва да попитам какъв е стратегическия ни приоритет. Не може всичко да е приоритет. Господин Бокруш го спомена. Постоянно пише, че съжаляваме, съжаляваме. Не, трябва да кажем, парламента иска да направи това и това, а онова трябва да бъде урязано последните няколко години в тази комисия, като че ли постоянно сме нещо като средище, в което идва всяка една от другите комисии, приемаме нейните искания и това е. Не, ние трябва да заложим бюджетните приоритети. Ние сме тези, които трябва да кажат това са парите, това са приоритетите, които предлагаме. Така че и по бюджета 2020 година трябва друго измерение да предобие нашия дебат. Миналата година, знаете, имаше проблеми с бюджетната комисия и председателството, но по новия бюджет трябва да поемем отговорността за това къде ще насочим средствата. Затова нека мислим за стратегически приоритети, къде отиват парите и затова ми се иска някакъв работен документ. Координаторите евентуално да видят дали може да се изготви, за да може да насочим нашата комисия към едно такова стратегическо мислене. Още един документ, който нямаме, за съжаление, е свързан с негативните приоритети. Това бе записано в указанията, говори се за това, че трябва да ги открием кои са, но в документа пред нас чисто и просто се казва Комисията трябва да ни изясни, а ние, ние като парламентаристи, кога ще започнем да работим? Ние в крайна сметка авторизираме разходите. Ние казваме, това трябва да бъде урязано, защото тази програма не се ръководи добре. Така че тук като че ли не се дава една такава лидерска позиция с кораша да се кажат нещата такива, каквито са. Козлик. Благодаря, господин Козлик. Дякуем, пан председател.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 депутатите са полудели. Казвам го, защото така виждаме, че има и техническо ниво на дискусия, и политическо такова. Има над 700 мандата в Европейския парламент. Всеки извинете, над 700 евродепутати и всеки един от тях е, от нас всъщност има свои приоритети, което осложнява всъщност и работата ни по решение за приоритетите. Сега тези 3% увеличаване на разходите като минимум. Това е една граница, в която трябва да приемем бюджета за 2012 година. На хората не им харесва, когато усещат пряко економиите, но финансовите министри в държавите членки искат да намалят вноските си към бюджета на ЕС в максимална степен, а от друга страна в максимална степен отново искат да получат а, а, принос на Европейския съюз към техния национален бюджет. Това показва, че ние не трябва да имаме много големи очаквания. Естествено е важно да бъдат финансирани европейските политики. Гражданите желаят, когато се извършват е, съкръщения, т.е. от една страна да се извършват съкръщения, от друга страна да бъдат спазвани основните приоритети, за които сме се споразумяли. Благодаря. Господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Аз искам да приветствам работата на докладчика и искам да взема отношение към функция 5 Става дума за ред 71. Тук става дума за трилога. Може би трябва да кажем, че чашата е наполовина пълна, а не наполовина празна. Защото това има много специално значение в случая. Когато става дума за преговори и когато смятаме и показваме, че комисията и съветът са извършили своята работа, след като са предприели съкръщения, парламента не. Вместо да кажем, че ние не следваме препоръките на господин комисаря, който е посочил определен растеж в проценти и парламентът съответно иска да представи бюджет на економиите, когато се видят е, няколко милиона съкръщения в сравнение с предходните съкръщения, и като се има предвид е, какви правомощия имаме като парламент и по отношение на инфлацията също трябва да вземем отношение, то тогава ние ще отслабим целия проект, ако покажем, че не сме успяли този 1% наистина да го приложим на практика. Но като се имат предвид правомощията, с които разполагаме по отношение на бюджета, като се имат предвид структурите и обемите на бюджета, аз смятам, че целта е постижима. Парламентът наистина е написал своите домашни и съветът и комисията също трябва да изпълнят задачите си, за да отговорят на актуалната ситуация. Те трябва да представят бюджет, белязан от економии, обаче този бюджет, от друга страна, трябва да бъде съобразен с целите, за да може парламентът действително да може да изпълни своите задачи лошото администриране не трябва да се допуска и принципно на нас са ни необходими достатъчни средства, за да можем да направим това, което европейските граждани очакват от нас. За това искам да изкажа моята благодарност за този доклад с него се дава един малък предупредителен изстрел, защото не във всяко отношение, може би, ние сме изпълнили задачите си. Благодаря. Благодаря, извинявам се, че пак взимам думата, но няколко пъти е, бе успорено казаното от мен и затова искам да отговаря първо на Джеймс Алексън по отношение на економическото развитие. Е, съвсем сериозно ще го кажа. Не мисля, че за да излезем от кризата трябва единствено и само да мислим за затягане на колоните. Защото ако налагаме такива мерки, това ще доведе до допълнителни разходи, свързани с е, дългосрочен план. Все повече економисти, дори в консервативни медии, като, спис... като списания като Economist и Financial Times, говорят за това, че огромното урязване на бюджета ще влуши нещата, особено в страни като Гърция и Португалия. Тогава ще стане невъзможно те дори да си платят задълженията. Така че мисля, че трябва да обмислим отново идеята, че единственият начин да излезем от кризата е да урежем всичко, що се отнася до публичните разходи. Напротив, точно обратното е. Смятам, че трябва да заявим, че има стратегически приоритети, които са изключително важни за економическото ни възстановяване и най-вече това е свързано с инвестиции в работни места и растеж. И част от тези неща трябва да бъдат финансирани от бюджета на Европейския съюз. Сега по отношение на негативните приоритети. Напълно приемам нуждата от една такава дискусия. Смятам обаче, че онези, които защитават единствено и само економиите, са онези, които би трябвало да излязат с предложенията си в една такава дискусия. Когато говорим за урязване навсякъде, във всички бюджетни е, рубрики, бил, бил точно обратния на подхода на приоритизиране. Тоест, не казваме, че едно е по-важно от друго, от е, други. Ако навсякъде е, налагаме економии, ще наложим економии и върху научните изследвания, които са стратегически за нас. Така че ако комисията иска да урязваме общата земеделска политика или пък политиката по сближаване, защото тези програми не работят, аз с готовност ще го обсъда с тях. Но те са хората, които трябва да излезат с предложение, защото те искат урязване на бюджета. Мерси бия. Благодаря много. Господин Бокруш е, иска да продължи диалогът. Много съжалявам, господин председател, тъй като Йоран Ферм е, направи реплика към мен, трябва да му отговоря. Много съм благодарен за лекциите по економика, но не смятам, че тук е мястото и времето за подобни лекции, но нека да уточня – никой не е, твърди, че трябва да съкръщаваме навсякъде. Не ме разбирайте погрешно. Единственото, което казвам, и тук отговарям и на други, които изразиха подобно становище. Искаме само да кажем, че 4,9% увеличение е нереалистично не на последно място, заради съпротивата на вашето правителство в Швеция. Можете да кажете, че аз не разбирам действителността. Може би е по-добре да кажете обаче, че тълкувам нещата по различен начин. Разбира се, всички ние имаме право да тълкуваме действителността по свой начин. Не става дума за линейни съкръщения. Става дума, както каза господин Елис, да откроим положителните и отрицателните приоритети. Всъщност това е и задачата на комисията ШУР. Абсолют, абсолютно ясно е, че е нереалистично да се надяваме на толкова високо ниво на нарастването на бюджета. Това ще стане ясно в края на декември, така че нека отрано да погледнем в действителността в очи а, и да предприемем такива действия, че, които да ни помогнат да постигнем повече. Председателят, благодаря. Никой не, не чете лекции по економика на, на никого други го. Заедно с това обаче водим дебат по същество а, и всеки има своя, своя гледната точка. Няколко лични коментара, след като преди да дам думата на Франческа. Аз следвам, има навика да следвам метода на съвета. Аз бях наскоро в Съединените щати и там имах срещи с Конгреса и с економисти от Международния валутен фонд. Поразихаме две неща. Първо, економистите са, така да се каже, в сянка. По-точно те не са наясно с последиците от политиката на, економик, на економии в развитите страни. те са разделени. Всички са съгласни с това, че трябва едновременно да се харчи по-малко, да се намали дефицита, да се намали дълга и заедно с това да се подкрепят инвестициите в бъдещето. Какво означава това за разходите? Кои разходи се увеличават, кои се намаляват? Какво означава това за графика във времето? Какво означава това за изхода от економиите? Те са разделени, никой не знае нищо. Никоя страна в света не се е оказвала в такава ситуация. Да, разбира се, някои страни са се оказали в подобна ситуация, но никога не е имало такова съчетание на обстоятелства в целия развит свят. Така че тук а, те не са наясно. Второто, което ме порази е това, че вниманието е насочено към намаляване на дефицита, дълга и реализиране на економии. Големият политически дебат в САЩ е, в подготовка на изборна на кампанията за изборите до година е свързан с това, че през следващите 10 години ще има 4000 милиарда долара економии. Това е предложението на президента Обама. Или 6 хиляди милиарда долара економии. Предложение от моя колега пред, Пол Райан, председателя на бюджетната комисия. Моят колега от бюджетната комисия има повече правомощи от президента. Чудесна страна. Както знаете, в Съединените щати проекта за бюджет, по който се гласува и гласува, не е бюджета, който се предлага от президента, а бюджета, който се предлага от камерата и по-точно комисията и по бюджета. Това са нагласите е, в САЩ е и в много други държави. Някои от нашите колеги, които напомнят този политически контекст, са напълно прави и да го напомнят в момента, в който започваме преговори с съвета и с министрите на бюджета, ние не бива да забравяме, че всички министри на бюджета във всичките ни държави членки са твърдо решени да намалят разходите това не означава, че трябва да ги следваме, но трябва да сме наясно, че това е нагласата им. От тук. Аз искам да ем, отправя отново три тактически препоръки. Първо, трябва да се борим, трябва да водим политическа борба, за разходите е, за поети задължения, бюджетните кредити за поети задължения, а не за плащанията. Напомням ви нещо, което е забравено. От политическа гледна точка по-важни са бюджетните кредити за поети задължения. В момента, в който се поема задължения, те трябва да бъдат платени. Следователно трябва да напомним на съвета, на медиите, на общественото мнение, че ако Европейската комисия предлага да се увеличат бюджетните кредити, това е така, защото са поети задължения и те трябва да бъдат а, спазени. За Министерствата на финансите на държавите членки, които трябва да финансират обществен, трябва да финансират общностния бюджет, това, което е важно, са кредитите за плащания. Но бюджетните кредити за поети задължения са у нези, които имат по-голямо значение. Решението за тях вече е взето и днешните поети задължения ще определят бюджетните кредити за плащания през следващите години. Втората препоръка е следната. Трябва да направим всичко, за да покани министрите на бюджета и в и техните национални ръководства, което в идеалния случай, за да се направи сравнение между националните бюджети и европейския бюджет. И това е причината, поради която аз подкрепям подхода на Франческа, който тя прие от самото начало, т.е. да се направи връзка между бюджета и европейския семестър и координацията между националните бюджети. Дори в националните бюджети се правят усилия за съкръщаване на разходите, но има някои разходи, които се увеличават, разбира се. И европейският бюджет има структура и състав, който е различен от националните бюджети, тъй като половината бюджет е свързан с заплащане на служителите. В европейския бюджет административните разходи са само 5-6%. Основната част от бюджета ни са економически мерки, инвестиции. Всъщност това са функции, които са предмета на по-скромни съкръщения дори в националните бюджети. Така че ако искаме да убедим министрите на бюджета, че трябва да погледнат на европейския бюджет с по-различен поглед от колкото националния бюджет, това трябва да бъде направено. Това беше втората ми препоръка. Третата ми препоръка, тя разбира се съвсем не е нова, но се заслужава да бъде повтарена, да покажем на министрите на бюджета на държавите членки, че не защото някои държави членки, не всички, страдат от лошо управление. ще са прахосвали средства и следователно трябва да правят економии. Не заради това Европейския съюз трябва да, да прави драстични съкръщения. И там, където дефицитът е много висок, това се дължи на разхищение предишни години. И тогава, когато не можем да излезем от тази ситуация, ако не се ако не се върнем към идеята за е, финансиране на бюджета от собствени средства. В противен случай ние ще бъдем заложници на най-зле управляваните държави членки. Мисля, че това е теза, която трябва да се повтаря непрекъснато. Опитът сочи, че когато кажем на тристранната среща, когато го кажем на тристранната среща един път, никой не кажем два пъти, а, ни чуват, но не реагират. И когато го кажем трети път ни, и ни чуят, реакциите са отрицателни. И ако го кажем четвърти, пети, шести път, може би пък реакциите ще бъдат положителни. Последният ми коментар е свързан с тактиката. Миналата година по отношение на съвета ние избрахме една необичайна тактика в съпоставка с, предишния, с предишни преговори по бюджета. Аз самият много пледирах за тази необичайна тактика. Тази тактика състоеше в това да се каже не на, и то много бързо, че сме готови да приемем цифрите, предложени от съвета, без да се добави едно евро, ако обаче съветът направи някои политически отстъпки. Тази тактика не даде резултат. Следователно ще видим каква тактика. Виждаме тактиката, която ни предлага нашия докладчик. На този етап обаче, в... на този етап на преговорите, аз се изкушавам да предложа да повторим тази тактика. Тактика на конфронтация по самия годишен бюджет. Европейският парламент ще постави на преден план цифрите, предложени от съвета. В този момент обаче трябва да сме наясно, че ако искаме да сме в силна позиция спрямо съвета, трябва, както казаха няколко от ораторите, трябва да можем да предложим отрицателни приоритети. Ако не, се поста... Ако не кажем, че е, искаме да се увеличат всички бюджетни кредити, т.е. ако се поставим в позиция, в която настояваме за увеличаване на всички бюджетни кредити, няма да бъдем убедителни. Ако обаче покажем, че разбираме логиката на съвета, че сме готови да отчетем това, на което те държат, но държим непременно това, което според нас е най-важно. А именно бъдещето, изграждането на бъдещето, компетенциите, новите правомощия в резултат на Лисабонския договор и ние сме готови да увеличим тези средства. Ако искаме, да чуем, ако искаме съвета да ни чуе, ние трябва да предвидим намаления по редове, от които съветът ще го заболи и тук вече ще ни чуят. И 6 или 7 страни ще проведат избори Франция, Испания, Италия и други. Ако през есента се окаже, че по редовете, по кои, на които тези страни държат най-много, минус 5%, минус 20%, ще има реакция. А, това е нашата, това е нашата преговорна позиция. Това е моят коментар. Добре, а, с това а, идва време за Франческа и нейното нейните заключителни думи. Първо искам да благодаря на всички колеги. Както казах в началото на заседанието, този документ наистина има нужда да бъде обогатен от техните идеи. И в крайна сметка документът трябва да бъде и завършен с съответни заключения. Искаше ми се те да са резултат от дискусията и от измененията, които предлагат колегите и групите. Искам обаче един фундаментален въпрос да изясня. И той е следния. В самия документ, в неговия текст, не съм казала, че няма увеличение, напротив обратното. Опитала съм се с максимална прозрачност да покажа онези проценти, които всъщност не представляват увеличение. Например, увеличаването на фондовете, свързани с политиката по иммиграция, защото това не са стратегически желани увеличения в предложенията на комисията за 2012 година, за да се отговори на спешните събития. Те са свързани с програмата 2007-2013 и всъщност е свързано и с тяхното изпълнение. Всяка една дискусия има като отправна точка такива цифри, за да може да обогатим дискусията. Тази отправна а, точка би трябвало да бъде ясна картина на това, което имаме в момента. Първо да видим увеличенията и след това те да бъдат контекстуализирани в програмата 2007 2012 или пък изпълнение на решения, които са прияти преди 5 години. Имаме и такъв параграф, в който се говори за един важен пакет програми, седмата рамкова програми, където имате всякакви видове мрежи и други програми. Та Независимо от желанието за постигане на целите на стратегията 2020 година, в края на 2013 година тези програми ще се окажат с по-малко финансиране от това, което е одобрено 2006 за пакета 2007-2013. Или пък увеличаване на а, финансирането им с много-много дребни а, суми, козметично един вид. Така че преди да критикуваме идеите за подобряване на ситуацията, би трябвало да разполагаме с точните факти и цифри. А пък, за да имаме такива, те трябва да бъдат разглеждани в контекста, защото, както знаете, с цифри може да се докаже всичко. И когато имаме една многогодишна програма, ние трябва да се опитаме да разберем какви са процентните варирания спрямо предходната година, Кои са тези, които, що се отнася до многогодишното финансиране, могат да доведат до голяма промяна или чисто и просто са някаква актуализация или изпълнение на прияти решения? Казвайки това, надявам се и в дискусията да е станало ясно, че личната ми позиция е против съкръщения, пък и увеличения повсеместно. Не говорим за математическо увеличение на бюджета ни. Това е най-малко европейското нещо, което бихме могли да направим. Необходимото всъщност е да се докаже, че сме направили един стратегически избор, едно желание да се използва бюджета, за да може той да се превърне в един жив инструмент, който да отговаря на променящите се реалности, като започнем от стратегията 2020 година, защото тя вече е финансирана в перспективата ни за 2007. Миналата година, когато я определихме на парламентарно ниво, приехме ли необходимите средства. Надявам се да не се налага отново такива промени да се правят. Искаме да рестартираме економиката и не може да урязваме програмата само защото сме в криза. Трябва да я финансираме, за да се възползваме от това, което тя ще ни донесе. Разбира се, с много голямо внимание към бюджета с съкръщения и економии, но които са стратегически, а не чисто математически, с един ясен избор за приоритетите през 2012 година, имайки предвид финансовата перспектива. И наистина имаме и плащания, и поети задължения. Но що се отнася до плащанията, както казах в началото, не бива да забравяме и прогнозите на държавите членки. В съвета много често те приемат различна позиция, но голямата си част, крайна сметка, те допринасят за 80% от нашия бюджет. наистина тези негативни приоритети трябва да имат по-ясно лице, трябва да бъдат по-ясно определени и да се съсредоточим върху онези, които биха могли да бъдат такива негативни, като ги извлечем, разбира се, и от позитивните такива на съвета. По отношение на ИТЕР. ИТЕР нарочно всъщност съм го записала като един по-деликатен въпрос, особено що се отнася до тази тристранен диалог. Дала съм една отворена позиция. В случая отговарям на колегите Хаглунд и Трюпел. Та, в резолюцията това е най-отворения въпрос, по която си мисля в кавички, че можем да бъдем най-гъвкави по време на преговорите. Да, искам съвсем прозрачно да изчета предложението на комисията, да видя какви са предложенията, да видим след това ние какви са стратегическите ни приоритети, по един сериозен начин в сравнение с приоритетите до 2020 година. И от тук насетне да видим къде искаме да отидем, за да обновим този бюджет в сравнение с всички решения, които сме взели миналата година, за да бъде по-конкретна. Стратегията 2020 година от 2014 трябва да започне да бъде финансирана, но междувременно, като че ли ще се окаже, че сме загубили половината от времето, за да я прилагаме вече. Благодаря. Франческа, благодаря на всички изказали се. Напомням ви, че мандата за преговорите на тристранната среща ще бъде предмет на още една дискусия въз основа на допълнителен документ с 23 юни, краен срок за внасяне на изменения, 24 май 12 часа на обяд. Нашия доклад ще бъде прият в комисията по бюджета на 15 юни, за да бъде гласуван в тристранна среща, да бъде гласуван в пленарна зала през юли. Сега ви предлагам да преминем към осма точка от дневния ред. Нашия колега Хагунт ще ни представи рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение. Благодаря. Идеята е да ви представя първоначалните си идеи за Евратом. Това е тема, по която водеща комисия е ИТРО. Календарът все още не е уточнен, но мисля, че можем да обсъдим този въпрос в средата на юни, когато ще представя проект становището си. Както беше споменато по време на последното изказване, това е свързано с въпросите за ИТРА и финансирането му, така че от тази гледна точка темата е много интересна. Всъщност ние говорим за рамкова програма за периода 2012-2013 година, тъй като договорът не предвижда повече от 5 години. Така че говорим за продължение на програмата за период 2007-2012. Това е, е, това е контекста. Мисля, че за нас това ще бъде добра възможност да подчертаем факта, че повечето от нас е, симпатизират на становището, че сегашната ситуация, в която няма никаква е, представа за администрацията на ИТЕР затруднява решението ни, решенията ни за финансиране. От наша гледна точка тази ситуация е неустойчива. И в момента е подходящ да настояваме за повече парламентарен контрол, за да улесним бъдещия процес на взимане на финансови решения. Неизбежно възниква въпрос за преразпределение на финансирането на реакторите. Представено е предложението на комисията за периода 2012-2013 година. То е част от доклада на Франческа за бюджета следващата година, но има и връзка с многодишната финансова рамка на Раймер. Ето защо Франческа Раймер аз трябва да намерим а, е, общо становище, за да можем да преговаряме с комисията и съвета. Аз не съм много удовлетворен от предложеното от комисията решение. Мисля, че по съдържанието и дейностите а, е, на ИТРЕ аз нямам какво особено да кажа. А, е, не е и това наша задача в бюджетната комисия въпреки че възникват проблеми от финансово естество. Както споменах вече, ние знаем от миналата година, че остават много неизразходвани средства. Комисията и съветът, според мен, проявяват много творчество, когато търсят възможности за финансиране на ИТЕР, т.е. преразпределение на средства. Аз съм убеден, че ако имаше политическа воля, нещата можеха да се решат по съвсем различен начин. Обеден съм, че има много технически обяснения за това защо не е могло да стане. Обеден съм обаче, че тогава, когато има желание, нещата могат да се направят. Очевидно няма а, воля и предложеното решение ще подкопае седмата рамкова програма. Решението, с друго думи, е много лошо. То е лошо и от принципна гледна точка. От гледна точка на това как, да се, как се управлява бюджета. Ето защо се радвам, че все още парламентът не е дал зелено, зелена светлина за решението на съвета и комисията. Един въпрос, е, на който може би трябва да обърнем внимание, е да защитим финансирането в бъдеще, за да сме наясно с това, кое може да се използва и кое не. По този начин ще избегнем е, сегашната е, ситуация на политически конфликт, който продължава вече една година, без да има изгледи за решение. Така че и това е важен въпрос. Още нещо, което е свързано с факта, че нямаме поглед върху тази дейност, тъй като, а, а, е, а трябва да имаме, тъй като ние ще търсим финансирането. Комисията като че ли няма желание да представи истинско проучване а, на въздействието. Причината е може би свързана с текущата дейност – да не забравяме обаче, че сме в ситуация, в която бюджета за целия проект е, е недостатъчен или поне оползотворяването на бюджета не е достатъчно, така че е полезно да има оценка на въздействието. Знам, е, че са представени интересни документи за пътуването на делегацията до Франция. Аз, за съжаление, няма да бъда част от тази делегация. Обеден съм, че по време на това посещение ще получим интересна информация. И накрая, господин председател, във връзка с събитията в Япония от пред няколко месеца, моментът е много подходящ да поставим акцент върху въпросите на ядрената безопасност. Мисля, че повечето европейски граждани се вълнуват от този проблем. Необходимо е да се осигурят достатъчно финансови средства за ядрената безопасност – Необходимо е да се е, обърне политическо внимание на този въпрос. Накратко. Това са идеи, които смятам е, да представя в становището си. Разчитам и на добро сътрудничество с Раймер и Франческа, за да можем да излезем с е, ясна и убедителна позиция от страна на парламента, за да бъдат, е, за да тръгнат нещата в по-благоприятно русло. Благодаря, господин докладчик. Всъщност, е, както напомнихте, има делегация на Комисията на бюджета, която ще посети Кадараш е, на на обекта, там където се строи центъра на ИТЕР, и ще бъде предоставена информация от тези наши колеги, които ще пътуват там. И след аварията в Япония, Европейската комисия реши да подложи съществуващите ядрени централи в Европа на технически стрес тестове, т.е. устойчивостта им в случай на авария и на бедствия. Трябва да държим сметка за това, разбира се, ако разполагаме с резултатите от тези тестове. Няколко души поисках думата. Дерек Воган, давам му думата. Yeah, you, And... Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Хаглунд за встъпителните думи към бъдещото му становище. По никакъв начин не защитавам теза, която е против ядрената енергия. Напротив, винаги съм си мислил, че трябва да използваме всички възможни технологии, за да постигнем нисък въглеродна економика в ЕС. Но, както каза господин Хаглунд, трябва да гарантираме и безопасността на АЕЦ в Европейския съюз. И затова трябва да извлечем необходимите пуки от бедствието в Япония, свързано най-вече с безопасността на АЕЦ, но и по отношение на обучението на кадрите, които работят там и е, информиране на обществеността за ядрената безопасност. Това ме води до първото, което искам да кажа. А то е отказа от оценка на въздействието по предходната програма. Ако искаме да извлечем такива полуки, особено що се отнася и до бюджета, е много важно да се направи една такава оценка на въздействието и се надявам отново да се разгледа това решение. След това по самият бюджет. Ние сме бюджетна комисия и това е най-важната част от, или поне най-интересната от предложението. Бюджетът е такъв, какъвто разпорежда сегашната многодишна финансова рамка – и много добре знаем, че дискусиите по ИТР в края на миналата година не бяха завършени. Те ще бъдат включени като дебати в дебатите за бюджета 2012 и ще се включи всичко това и в доклада на Франческа. Комисията излезе с едно предложение наскоро, което използва маржовете и тези 100 милиарда евро от седма рамкова програма за финансиране на ИТЕР и там точно възникват много безпокойства. Как ще се използват тези 100 милиона? Ако това се позволи, мисля, че има консенсус около това становище, ще възникнат проблеми с финансирането на седма рамкова програма и след това постигането на целите на Европа през 20-та година. Това трябва да се има предвид по време на преговорите. Това трябва да бъде част от а, преговорите за бюджета за 2012, но очаквам първо, разбира се, да видя и становище на господин Хангл по въпроса. Ани Янсен. Um... Благодаря. Подкрепям становището на Карл. Взимам думата, само за да кажа няколко думи за делегацията в Кадраш. Аз съм ръководител на тази делегация, заедно с един колега от Комисията по контрол на бюджета. Вчера проведахме първо заседание с експерти. Там се говори за техническите въпроси. Имаше и представители на Европейската комисия, които ни запознаха с технически въпроси. Иска ми се да ви информирам, че ние много сериозно подхождаме към а, тази делегация. Експертите ни предоставиха допълнителни въпроси, които бихме могли да зададем, когато отидем там на място. Що се отнася до въпросите, свързани с сигурността, или пък въпроси, свързани с допълнителни разходи, бяха засегнати точно от експертите. Та първото ми впечатление е, че наистина трябва да се опитаме да не позволяваме е, преливането на този проект извън неговите конкретни граници, защото дори от гледна точка на безопасността, пък и от гледна точка на финансите не е ясно какво ще е неговото бъдеще и Що се отнася до семена рамкова програма, виждате, че не е ясно какво ще бъде точно взаимодействието между тях и трябва да се опитаме по някакъв начин да ограничим разходите за проекта ИТЕР а, в следващата финансова рамка. Подобно на Карл, мисля, че не трябва да приемаме средствата за ИТЕР да идват от седма рамкова програма. Ще бъде много интересно. Колкото повече слушам по въпроса, толкова по-интересно като че ли ми става. Но отново повтарям, искаме наистина много сериозна работа да свършим по въпроса. Мерси, Елга Трюпел. Yes, you will not be astonished being... Няма да бъдете очуден, защото аз съм а, партията на зелените повече от 30 години, като ви кажа, че ние сме против това предложение. Първо, програмата е ясен израз на силната ядрена политика на комисията и по никакъв начин не се вижда адаптиране към една позиция за неядрена Европа. След това ядреното ясното увеличение на средствата при положение, че трябва от ядрена енергия да преминем към възобновими енергийни а, източници. Намираме се в криза и не може комисията да предлага в 2012-2013 година да се влея там е, милиард, милиард и 300 милиона евро. Когато погледнем на стратегията Европа през 20 година за устойчивите енергии, за възобновимите енергийни източници и след това да се вземат 460 милиона от а, а, тази а, програма, не мисля, че това е добра инвестиция в новите технологии. От друга страна, можем да приемем да се заделят средства за инвестиции в ядрена безопасност. Те са задължителни. Мисля, че Дерек по-рано заяви, че трябва да се направи оценка на риска, пък и вие, господин председател, го заявихте. Вчера обаче чух, че комисар Етингер и колегиума отстъпват по отношение на това, докъде да се оцени риска. Ето затова тук имам отново колебания. Няма да се изненадате, но нашия подход ще бъде да се направи пълна промяна Чух, че говорите за ограничаване на разходите. Е, това е по-добре, отколкото да отворим всички бюджетни пера за тях. Но какво ще означава това? Ако има такова мнозинство за налагане на ясни граници за бюджетирането на ИТЕР, добре. Но означава ли това, че ИТЕР ще работи само с тези средства или пък се излагаме на риск. Или пък става дума за нещо друго. Искам нещо повече да кажете по този въпрос, ако може, след посещението в кадра. ще надявам да има повече информация за това, какви са реалните риски. Мерси, Елга. Мадам Карвайо. Благодаря, госпожа Карвайо. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за първоначалните идеи. Бих подчертала значението на проекта ИТЕР. Ние имаме нужда от альтернативни източници на енергия, които да са чисти и достъпни. В момента не разполагаме с енергийни източници без недостатъци. Така че е, изследванията трябва да се насочат към това достъпна чиста енергия, е, която да няма недостатъците на ядрената енергетика. Второ, ИТЕР е от голямо значение. Това е най-голямата международна програма ръководена от Европа, така че нашата позиция е много сериозна. С оглед на значението на проекта ИТЕР, трябва да отчетем допускането на грешки в проекта, по-точно управлението, превишаването на разходите – зле замисленото управление. Това трябва да се промени и да направим така, че да бъдат приложени нови методи на управление. По отношение на бюджета, съгласен съм с колегите, които казаха, че този проект не бива да бъде за сметка на други проекти в седмата рамкова програма. Ние сме определили приоритети за тази програма в областта на здравеопазването, енергетиката. Те са изключително важни за конкурентоспособността на Европа, така че трябва да намерим решение заедно с съвета и комисията. И да продължим проекта ИТЕР – без да застрашаваме целите в седмата рамкова програма. Няма да е лесно, но трябва да намерим решение. Раймер Бърге има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря първо на Карл за направената презентация и за посоката, която той заедно с другите докладчици иска да следва като имам предвид какво Вчера по време на подготвителното заседание чухме е, във връзка с подготовката за пътуването за Калараш. Искам да призная, че презентацията, която чухме там от двамата генерални директори от комисията и от Брайан от е, изследователският е, е, от изследователската група, трябва да кажа, че наистина тук е, трябва да се направят допълнения. Делегацията е, след това е, може да разкаже как е, трябва да се действа политически с този сложен в научно отношение въпрос. И трябва да се има предвид също, че изследователската общност по отношение на ИТЕР и по отношение на целият проект за сливане на ядрата е изключително раздвоена. И по тази причина ние сме изправени пред едно изключително трудно политическо решение. Същевременно е правилно, че трябва да говорим като за ИТЕР, сам по себе си, е, без е, значение, че в миналото сме опитвали да прилагаме различни решения по отношение на ИТър. Трябва да се водят допълнителни разговори с съвета и с комисията в е, посока, че не трябва да се увеличава натиска върху парламента по мотото има международни задължения, комисията и съвета трябва да наложат е, ангажимента спрямо ИТР, Позицията, която се застъпва до 2020 година да има таван от 6 милиона евро и след това да се говори за бюджетния орган. Аз искам още веднъж да напомня на колегите, че в други сфери на политиката, например бившата, бившият комисар Фареро Валднер, когато става дума за международни донорски конференции, що се отнася до категория 4 Палестина и други, също е, винаги е, на първо място, е, като се имат предвид е, международни задължения и така нататък, тя е водила разговори с водещи личности от парламента, доколко комисията може да поема задължения. И доколкото си спомням, съществуваше възможност един или друг докладчик от парламента да присъства на тези донорски конференции установявам, че комисията очевидно е, е забравила този процес е, при ИТЕР и при други програми и трябва да се погрежим в бъдеще нещата да се променят, за да не е, биваме изправени непрекъснато пред свършени факти. времено, когато в края на процедурата не искам да казвам какво ще е, решаваме и ще дискутираме през следващите седмици по въпроса за и против този проект. Естествено, този проект е с много голямо измерение. Аз мисля, че Карл посочи, че дискусията, която се води в комисията Шуре във връзка с компромисните предложения, как можем да изготвим определен рингфенсинг, за да можем да финансираме подобни проекти и да гарантираме защитата на други приоритети, предвид е, опита точка е изключително важна точка. Също но ние знаем, че когато става дума за нови потребности, накрая винаги има участие от програми и категории, от е, които идват такива проекти, обаче това не трябва да води до там е, да се претоварва прекомерно парламента, особено когато става дума за финансовото измерение на подобни проекти. Затова на това място трябва да си помислим съвсем спокойно дали не може да се намери в допълнение альтернативно финансиране и ние трябва да включим това в дискусията за допълненията към бюджета през следващите месеци. Аз не искам сега да се задълбочавам в тази материя, но след като има натиск и след като се чакат бързи решения, решения, ние би трябвало да се изясним как в тази актуална ситуация можем да вземем предвид останалите участници, останалите донори и това те да спазват задълженията си по отношение на ИТЕР и е, да не се стига до забавения, така че след е, месеци да бъдем изправени пред изненади, що се отнася до финансирането. Япония посочи, че има проблеми в е, уречения срок да предостави своите доставки, но също времено Япония не се отказва от проекта. Знаем, че 2008 година САЩ се намираха в една трудна междинна фаза и по решение на Конгреса е, те е, междувременно е, имаха идея да се откажат от проекта. Все пак трябва да има яснота в цялостното финансиране. Не трябва ние да правим някаква крачка и в края на годината или в началото на следващата финансова прогноза да се провалим. Така че ако а, нямаме зелена светлина, а, то тогава ще си зададем въпроса защо нещата не са били изяснени през 2011 година. Ако искаме да имаме дългосрочно сигурно финансиране до 2020 година, трябва да поставим така. Благодаря. Мерси, Раймер. Благодаря, Раймер. Искам да кажа, че аз лично съм убеден, че нашата делегация в Кадараш ще може да се срещне с най-висшият френски административен орган, който следи този въпрос. Господин Бернар Биго, генералния администратор на Енергийната комисия той отговаря за Франция, за наблюдението, за осъществяването на контрола ИТЕР. Той е в непрекъснат контакт с е, японците и всъщност той участва в изпращането на френски експерти в е, Япония за решаване на трудните проблеми в Фукушима и той отговаря във Франция за програмата за укрепване на саркофазите на Чернобил. Ние ще използваме тази възможност на въпросите, които ще зададе нашата делегация, както и новите въпроси на делегацията, да получат най-добрия възможен отговор. И оттам нататък нашия докладчик ще ни направи предложение. Господин Хагланд, е, имате ли да кажете нещо в заключение? Господин председател, аз мисля, че проведахме много добра първоначална дискусия. Е, ще помоля колегите да ми спратят коментари в писмен вид. Ще ви представя проекто документ и се надявам да спечелим мнозинство по този важен въпрос. На този етап благодаря на всички. Благодаря, господин докладчик. Поздравявам ви, защото във вашата работа вие изпреварвате работата на водещата комисия в парламента, а именно комисията ИТРЕ. Тя все още не е приела а, своя график, нито пък е определила докладчик. И така, въз основа на предвижданията, които можем да направим за работата на ИТРЕ, можем да прием следния график. за дълбочена размяна на мнение въз основа на проекта доклад 23-24 май. Евентуално разглеждане на измененията 16-17 юни. Можем да приемем проекта за доклад на нашата среща на 12 и 13 юли и след това в зависимост от вота в ИТРЕ ще видим а, кога можем да гласуваме документа в пленарна зала. Сега ви предлагам да се върнем на четвърта и пета точка от дневния ред – Проект на коригираш бюджет номер 2. Както беше обявено на предишната ни среща, ние имаме проект на Европейската комисия, чиято цел е да подпомогне страни засегнати от климатични бедствия Словения, Харватия и Чешката република. Нашия докладчик Сидония не е тук. Ще дам думата на Раймер Бьоге. Той е съдокладчика по тази тема. Ще кажа само, че след тристранната среща, която проведахме с съвета, унгарското председателство и комисията, по време на която обсъдихме проекта за коригиращ бюджет номер едно. Целта беше да се приеме помощта за страните засегнати от наводненията миналата година, сред тях Унгария и Полша. Съветът прие е да при една крайно необичайна позиция, отрицателен резерв. Ние изразихме своите резерви по тази позиция. Отрицателният резерва е възможност и то ограничена възможност за 200 милиона евро – Проекта за коригиращ бюджет номер едно е изчерпал 200 милиона и използването на тази процедура просто ще отложи за следващата година решение, което трябва да бъде взето. Това свежи пари ли са или пък Става дума за вътрешно прехвърляне или преразпределение вътре в една категория или вътре в самия бюджет. Не успяхме да убедим съвета. Между дадахме зелена светлина за първия коригиращ бюджет и както предвидихме, както казахме на съвета, сега се е, изправяме пред същия проблем с е, наводнения които налагат помощ от бюджета на общността Словения, Харватска и Чешката република. Европейската комисия предложи свежи пари и на този етап това не е решението, към което се ориентираме и съветът от своя страна ще трябва да намери средства, които да бъдат преразпределени. Очакваме решението на съвета за, на 23 май и трябва да сме готови да приемем своята позиция незабавно, веднага след това. По същия начин ще се натъкнем на същия проблеми за други коригиращи бюджети, които в момента се обсъждат. За момента става дума за размяна на мнения. Можем да проведем дискусия по същество възоснова на предложението на докладчика по време на последваща среща. И като отчитаме позицията на съвета. Раймер. Ще ни представиш ли своята гледна точка? Yeah, е, благодаря, господин председател. Аз е, нямам какво да добавя, защото точка 5 от дневния ред, докладът за мобилизиране на средства от фонд Солидарност, поради наводненията в Словения, Харватска и Чешката република през 2010 година по принцип не включва проблемни моменти и ние можем да приемем предложените от комисията суми. Обаче имаме следния проблем. Съветът стриктно и изключително се придържа към определени позиции във връзка с бюджет 2011 година и сега възоснова на дискусията от тристранната среща, за която вие докладвахте, парламента трябва през следващите седмици да се ориентира в това, коя позиция да приеме, дали да приеме позицията на съвета и да преглътне обичайната игра с обичайната обосновка обстановка, липсата на достатъчни средства, особено по линията ИСФ. Освен това е, има и различна оценка защо определени средства не са използвани в достатъчна степен, т.е. дали ние да приемем това или да подкрепим силно това, което докладчикът е, посочи в своя доклад, а именно е, да бъде поставен въпрос на комисията защо тя не обвързва доклада с коригиращ бюджет номер 3 във връзка с въпросите, които трябва да решаваме. Всички тези въпроси ще бъдат подложени на дебат. Мисля, че на 24 май ще бъде това, защото на 26 май е последния срок за изменения. Гласуването ще бъде през юли. Тези два доклада ще бъдат гласувани заедно на пленарно заседание, като се има предвид и коригиращ бюджет номер 3. Това са основните неща, за които става дума и е, трябва тук да се поставят правилно акцентите и да се подадат правилни сигнали. въпрос към е, е политическата група е, е доколко е, можем да влезем в е, е подобен спор без е, накрая да е, не се окаже помощ е, на тези страни поради мобилизиране или немобилизиране на средства. Тоест, ние като парламент е, трябва да имаме такава позиция, която да се радва на силно квалифицирано мнозинство. Повече не искам да кажа в е, този момент. Аз посочих, че през следващите седмици ще трябва да си помислим по някои неща и ако колегите от съвета правилно и прилежно си водят записки, ние би трябвало да приемем, че е, няма да се постъпи така, както е, до сега по отношение на мобилизирането на подобни средства. Благодаря. Благодаря, Раймер. Съвсем основателно Раймер се спря на точка 6 от дневния ред Тоест проект на коригиращ бюджет номер 3. Е, това е обичайният коригиращ бюджет във връзка с предходната година. Там се третира излишъка от бюджетната 2010 година и този излишък ще трябва да бъде възстановен на държавите членки. Това е предложението. Този излишък възлиза на 4 милиарда 540 милиона тази година. Обикновено 2,5 милиарда е средната сума от последните години, но има силни колебания. Тези 4,5 милиарда са доста голяма сума и това се дължи на промяна в обменните курсове най-вече във връзка с търговията с селскостопански продукти, оттам идва излишъкът най-вече и е, също така е, от е, санкциите, които комисията е наложила на определени фирми 1 милиард 280 милиона евро. Тези санкции водят всъщност до един постоянен източник на собствени средства за нашия бюджет и освен това излишъкът се дължи на не освояването на 2,7 милиарда средства, собствени средства. Ние говорихме по тази проблематика миналата година много подробно и е, Предложението е финансовата прогноза да бъде променена, обаче, разбира се, е, това е свързано с финансирането на програмата ИТЕР. Аз няма да се спирам сега подробно на тази тема, защото я обсъждахме тази сутрин също е, обсъждахме тази тема и как се е стигнало до този огромен излишък. Раймер Бърге предложи на нашето следващо заседание да обсъдим една принципна позиция и да вземем такава позиция, защото е, ние искаме да направим политическа връзка между новите потребности, по отношение на е, солидарността, е, на фонда солидарност и тези средства, които не трябва да бъдат пренебрегвани и които обикновено трябва да бъдат е, възстановявани на държавите членки въз основа на изпълнението на бюджета 2010 година. Ако не направим тази връзка, то тогава ще трябва да чуем какво е, докладчикът е, Сидония е, предлага, но политическата група ще трябва да си помисли и да проведе дискусия по тези въпроси, защото становището на съвета е за 11 юни. Разбира се, има и процедурни причини да се направи това. Трябва да се консултират националните парламенти. По тази причина ние ще трябва да следваме един малко по-сгъстен график, за да можем да е, стигнем до гласуване на коригиращ бюджет 3. Ако нямате коментари, преминавам да, предлагам да преминем към последната точка от дневния ред. Заместник е, председателят Кал се присъедини към нас. Искам да му благодаря най-сърдечно за това. Доклад за Европейската инвестиционна банка и неформалният е, трилог. Благодаря ви, председателю. Последните дни имахме наистина интензивен диалог с съвета в рамките на триалога, на трети и днес дори е, след обяд има такъв. След това пък ще има един по време на Страсбургската седмица, т.е. идната седмица. Защо сгъстихме така срещите? Защото искаме да се стигне до съгласие, до средата на май, защото информацията, която имаме от службите на парламента е, че ако искаме да имаме достатъчно време да приемем и в съвет и в парламента окончателния текст, трябва до средата на май да сме готови. Трябва да се има предвид, че той също трябва да бъде публикуван и в официалния журнал – извинете, вестник и да не се създават брожения в Европейската централна банка. Някои проблеми възникнаха, но има и други, по които има пълен разнобой и искам да ви информирам по-конкретно по тях. Последното заседание на 3 май имахме два текста, предложени от съвета за това заседание – Първият въпрос е свързан с таваните. Както си спомняте в решението на парламента, ние искахме увеличаване на тези тавани за всички региони, по-специално за Средиземноморския регион, особено като се имат предвид да, случващите се събития в Северна Африка. Позицията на съвета е, че те ще приемат увеличаване с 1 милиард за таваните на Северна Африка, но не за другите региони за момента също така отхвърлят и нашето предложение да се използват а, средствата, а, които идват от Средиземноморския регион, 140 милиона, и също така не искат да включват нашите аргументи за увеличаването на таваните. Тоест, увеличаването на списъка а, за допустими страни, които могат да бъдат а, включени за финансиране с допълнителни страни. Така че те казват 1 е, милиард, увеличаване само със Средиземноморието и това не трябва да се взема предвид при следващия бюджет. Тоест, прави се сега, веднъж и повече няма да се повтаря. Поне така иска съвета. Още нещо интересно предлага съвета и то е да се въведе условността като принцип за Северна Африка. Тоест, че ще се разходват тези средства само ако има политически напредък в Северния Африка, което звучи много добре политически, но чисто практически веднага пристигат въпроси. Кой ще го оцени този политически напредък? Какво означава политически напредък? Как може да работи спокойно банката, за да знае какво може да направи, колко може да вложи? Така че въпросът за таваните все още не е решен. Първо, поради допълнителните средства, които искахме за другите региони, най-вече за страните, с които са в процес на присъединяване. Там а, банката почти трябва да спре всичките си нови проекти до края на мандата, но и въпросът е свързан с една такава условност. Съвета казва, че Европейската комисия взема решение за това условие и ще даде зелена светлина на Европейската инвестиционна банка. За нас това не е приемливо. Ние заявихме, че бихме приели или можем да приемем използването на делегираните актови. Т.е. комисията може да реши, но трябва да информира и парламента и съвета. И тогава парламента ще може да блокира това решение, ако прецени, че то не е, е подходящо. Това трябва да се обсъди. Още един въпрос, пак свързан с тази условност на отпускането на средства. Има едно предложение, което е от парламента в резултат от преговори по текста и то е да се въведе, въведе една условност и за източното партньорство за страните, които са част от него. Да се въведе този принцип повече за повече. Повече реформи, следователно предоставяне на повече фондове, които да бъдат ползвани посредством инвестиционната банка. Аз бих свързал тези два въпроса Ако намерим начин да изготвим един надежден механизъм за въвеждане на такъв тип условност, то можем да използваме този механизъм и на изток, и на юг. Трябва да кажа, че това ще означава една огромна промяна на предоставянето на финансиране и развойна помощ, защото до момента не е имало такова нещо. Тоест, поставят се условия до окончателното вземане на решение, след това се дава зелена светлина и парите потичат. От политическа гледна точка звучи изкушаващо, но може пък да създаде и причина за промяна в други политики в бъдеще. Трябва преди това да се одобри механизъм за преценка дали са изпълнени тези условия, за да могат да се задействат средствата. Това е основният проблем, който в момента се дебатира. Вторият е свързан с делегираните актове. Парламентът много настоява на такива актове, докато, както знаете, комисията и съвета са напълно против. В този случай под делегирани актове разбираме да ги използваме за регионалните указания. Това означава, че комисията и банката разработват регионални указания, в които е описан мандата след това трябва да ги представят на съвета и парламента. И могат да продължат е, и вече да ги използват, ако никой не възрази, т.е. Е, мълчанието значи съгласие, ако не, трябва да бъдат ревизирани. Не искат обаче всъщност да дадат е, такива пълномощия, защото иначе парламента би ги блокирал. опитваме се да намерим изход. Вчера това и обсъждахме. Какъв да бъде подхода ни? Може би някакви общи условия трябва да бъдат записани в, един, в едно приложение, те да бъдат прияти посредством съвместно вземане на решение и това приложение, този анекс в бъдеще може да бъде променено с делегиран акт, за да им оставим достатъчно свобода да запишат конкретните условия, защото в крайна сметка от политическа гледна точка парламента не се интересува толкова спецификата. Значи, на първо място таваните с условността, второто делегираните актове и третият въпрос е нещо друго, на което настояваме. Беларус да не е със звездичка в списъка. Тоест, това да означава, че няма право да получава такива финанси и да няма бележка по черта за Исландия. Тоест, тя да бъде разглеждана като страна кандидатка, а да не бъде включвана а, поради, в друг списък поради проблемите си с пенсионните фондове, с Обединеното кралство и Нидерландия. Комисията и съветът искат Исландия да бъде включена като страна, която може да получава средства, само ако се разреши този проблем. Мисля, че има много други инструменти, имаме дела, които такът в съда, така че ако го запишем тук, пък и колегите са съгласни с мен, колегите от парламента, то това ще бъде преувеличено. След това има ясна опозиция за гласуването по отношение на Средиземноморска банка. Съветът е съвсем ясно против е, такава банка, така че това общо се обсъжда. И някои други, може би не толкова важни Въпроси, свързани с формулировките, повече съсредоточаване върху развитието, критерии за оценка на правата на човека. Банката не е много съгласна с един такъв текст, но аз ще го запиша всичко това. Съветът за момента не подкрепя изграждане на механизъм, например работна група, която да работи по последствията от доклада на мадреците или на Камдесю. Как да организираме двустранните и многостранни подпомагания от хуманитарен характер в бъдеще. Това е деликатен въпрос. съветът не е съгласен. продължава дебатите по него обаче. Е, но исках да го спомена, защото няма голям ентусиазъм от страна на съвета по този въпрос. И ние евентуално трябва да видим какви варианти можем да измислим, ако те наистина продължават да настояват, че са против, е, особено за доклада към Десио, защото от него излязоха много важни предложения и те трябва да бъдат разгледани преди приемането на следващия мандат. До година Парламента ще започне да разглежда мандата след 2013 година и тогава може би ще има повече яснота. Това е, се отнася до прогнозите. Ако съветът работи активно, можем да приключим а, с това досие едната седмица, но аз имам съмнения. Те си имат своя процедура, която следват. Както казах, остават въпроси, по които имаме съвсем различни позиции, но ние ще направим всичко възможно да постигнем такова съгласие. И ще останат много малко въпроси, надявам се, по които да правим компромиси или не. Иначе Парламентът е удовлетворен от текста, който бе прият. Голямата част от текстовете са такива, каквито ние изготвихме или поне отговарят на нашите решения. Благодаря. Bien, merci, mon cher Благодаря, драги колега. Поздравления за начина по който водите тези преговори. Виждаме, че по много въпроси си остават сериозни разногласия с съвета. Ясно е, че проблемът за политическите условия за заемите и освен заемите за помощта за развитие ще се постави с нова острота в светлината в, след събитията в Северна Африка никога не сме държали сметка за тях и ясно е, че тези клаузи са много трудни за изпълнение, но не можем да ги пренебрегнем. С, с оглед на случващото се от другата част на Средиземно море, не можем да се отнасяме по един и същ начин страни, които са в процес на промени и страни, които забавят демократичното развитие. Помощта, която се предоставяше до сега, често, чисто и просто подсилваше авторитарните режими. И в някои случаи беше отклонявана а, в полза на управляващите. заемите, кредитите отпускани от ЕИБ са различни от а, помощта, но при всички случаи философията не е кой знае колко по-различна. Очевидно става дума за важен въпрос, който напълно справедливо подчертахте. Що се отнася за бъдеще, имаме още една среща и ще видите, ще, нашата стратегия ще бъде представена допълнително. Но мисля, че вървим в правилен път. Ако няма други коментари, благодаря много. Изчерпахме дневния ред. Следващото ни заседание на 23 май в 15 часа, 23-24 май. Е, закривам заседанието и искам координаторите да останат за малко. Ще продължим своята работа след 3 минути.